И кирия Председателят. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Το επόμενο σημείο στην ημέρα... Благодаря, дами и господа. Възобновяваме заседанието. Следващата точка в днешния ни ред е устен въпрос към комисията във връзка с принципа на субсидиарност – и общо валидност на социалните обществени услуги в Европейския съюз. Започваме разискванията. Първо даваме думата на авторите. Господин Олбрих, две минути. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Госпожо председател, господин комисар, уважаеми дами и господа! Бих искал да ви обърна внимание на факта, че устният въпрос, така както е подаден, е, вдъхно... е зададен заради решение, взето от Европейската комисия. По отношение на това, кой може да се квалифицира за е, кой може да подаде искане за е, настаняване на социално жилище в Холандия. Има сериозни последици от това решение. В различните страни в е, Европейския съюз има различни дефиниции на социалните е, жилища като услуги от общ интерес. Дефинициите са различни, тъй като критериите са различни по отношение на това кой може да бъде допуснат до социални жилища и също по отношение на това, кой разпределя тези жилища. На места, на места те се разпределят от обществени органи, на места от частни институции. Има и други е, важни въпроси, например за това е, какви са дефинициите за допустимост до проекти по структурните фондове. И така, е, дали комисията смята, че е необходимо да има унифицирана дефиниция за социални жилища в Европа и е, че в същ... едни и същи принципи трябва да се прилагат е, в целия Европейски съюз? Възнамерява ли комисията, например, да зададе прак на приходите на домакинството? Нещо, което не е във връзка с принципа на субсидиарност. Госпожа Рюле. Госпожо председател, благодаря ви за думата. Искам да спомена едно прес-съобщение, спубликувано от самата комисия на 19 декември миналата година в връзка с решението за е, системата на жилищното строителство в Холандия. Ще цитирам решението. Е, в което се казва, че комисията предоставя на държавите членки значителна свобода на преценка в това отношение. Въпросът ми е как се съчетава това изявление на комисията с решението на комисията за Холандия да има граница на дохода при раздаването на социални жилища. Освен това искам да попитам комисията след като формално признава социалната интеграция и е срещу социалната сегрегация, а същевременно предписва максимално 10% над прага от максимален доход 33 000 евро като се казва, че който има повече от 10% над този доход и получава жилище социално, в други области на Холандия трябва да се търси уравновесяващо решение. Как се съчетава този факт с въпроса за субсидиарността и правото на държавите членки сами да определят критериите за разпределение на социални жилища и други социални услуги от обществен интерес. Благодаря. Госпожо председател, благодаря ви. Бих желала да взема отношение по темата социално настаняване в е, Нидерландия и устното запитване към комисията. Става дума за много съществена промяна по отношение на социалното жилищно строителство и настаняване, което е от огромно значение – Комисията би трябвало да признае огромното значение на социалното настаняване и тя го прави, но в нейното съобщение се посочва, че нещата трябва да се ограничат до нуждаещите се, до хората в неравностойно положение. Тоест, е, налагат се според комисията промени е, в страни, които практикуват е, други правила. Около 10% би трябвало да се разпределят според Нидерландия, но по определени критерии. Ние бихме желали да се прилага един смесен подход и това със сигурност е задача и право на нидерландското правителство. То би трябвало да решава въпросите в своята страна. Затова питам дали комисията поставя под въпрос е, правомощията на националните държави и би желала по някакъв нов начин да е, дефинира социалното настаняване като услуга и е, същевременно да е, наложи един по-универсален характер в Европейския съюз? Господин Ласо от името на комисията. Има три въпроса в устния въпрос, както е зададен. Първо, дали комисията смята, че е необходимо да има една обща дефиниция за социални жилища в Европейския съюз, второ за принципа на субсидиарност и универсалност и третия въпрос е свързан с е, праговете за доходите. Преди да отговоря на тези три въпроса, бих искала да подчертая, че комисията смята, че социалните жилища са от голямо значение. Те са важен инструмент за активната политика за социално включване в Европейския съюз. В отговор на въпросите 1 и 2 искам да съм съвсем ясен. Комисията не налага унифицирана дефиниция на социални жилища в Европейския съюз и напълно зачита принципа на субсидиарност. Бе споменато решението от 2005 година за държавната помощ за е, услугите е, от е, общ интерес, решение, което намалява административната тежест върху властите, които работят в тази област. Съгласно това решение, социалните жилища получават преференциално третиране, независимо от сумите, които са за които става дума. Това изключение се прилага, когато социалните жилища се разглеждат като услуги от общ економически интерес от съответната държава членка. Всяка държава членка сама определя а, правилата за социалните жилища в съгласно своите традиции и култура, както и мерките за намеса на държавата. Съобщение на комисията от 2006 и 2007 година съвсем ясно уточняват правото на собствено осмотрение от страна на държавите членки. Нещо подчертано и по-късно в протокола за услугите от общ интерес. Тук говорим не за жилищата като цяло, а за жилища предоставени възоснова на социални критерии. Именно заради това решението от 2005 година споменава жилища за социално неблагодетелствани групи, групи, които а, са подпомагани да а, получат жилище на по-благоприятни от пазарните условия. Необходимо е тези жилища да се разпределят по един прозрачен начин, за да не се а, не бъдат изключени от тези, които най-много се нуждаят от жилищата. Има ясни правила. Ролята на комисията е ограничена до това да проверява, че няма грешки в дефиницията. Този подход е, при, е потвърден и от е, решението на комисията от 2009 година за социалните жилища в, в е, Холандия. Той е също така в съответствие с член 34 от Хартата за основните права, за социалните жилища, за всички които не разполагат със съответните ресурси. Ясната дефиниция на социалните жилища би помогнала за това и държавите членки да не могат е, да бъдат обвинявани, че финансират економическа дейност, която не е от общ или социален интерес. Също така, що се отнася до жилищата, трябва да има предвид, че е, жилищата са едно, социалните жилища са друго. И за социалните жилища е необходима прозрачност, е, това е добре. И за ползващите ги, и за доброто използване на обществени средства. Що се отнася до въпрос номер 3, в който се пита защо има ограничение е, за доходите е, да са под 30 000 евро. Тук съвсем ясно заявявам, че няма такъв прак на ниво Европейски съюз. Тази сума е, е въведена в една държава членка, Холандия, и тя е част от решението взето от холандските власти е, при реорганизация на системата, така че тя да отговаря на европейските правила. Именно холандските власти определиха този прак. Комисията не е установила каквато и да било грешка в дефиницията, предоставена от е, Холандия, е именно за това е одобрила тази дефиниция. Дефиницията е широка и покрива 43% от населението на Холандия. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на представителите на политическите групи от името на НП, господин Ван Нисълрой. Благодаря, госпожо председател. В момента на кризата и в момента на дебата са конкурентно способността и устойчивото развитие на обществото. Ние говорим естествено за въпроси от общ интерес. Говорим и за услуги от общ интерес. За това кой би трябвало да се възползва от системата за социално жилищно строителство и настаняване. Положението в Нидерландия е съвсем различно в момента от това през 2005 година. Границата от 33 000 евро трябва да бъде одобрена и от втората камера в Холандия. А също време, но средствата, които се отпускат като помощи в случай на заболяване, също са ограничени до 40 хиляди. Това също би трябвало да бъде одобрено и потвърдено от парламента. 10% както вече стана ясно, е, ще бъдат е, хората, които ще могат да се възползват от е, социалното настаняване. Но това е твърде малко и аз смятам, че трябва да заложим на принципа на гъвкавостта. Не бива естествено и прекалено много да разширяваме кръга защото това няма да бъде по силите на никой от националните държави, но същевременно не бива да поставяме някакви строги е, граници. Е, в момента би трябвало всъщност, е, следвайки нашата практика в такива случаи, да е, изготвим резолюция. Смятам, че държавите членки по този начин биват ограничени в техните правомощия да взимат самостоятелни решения в социалната сфера. Благодаря, казва председателят. А сега давам думата на Евелин Гепхарт от името на социалисти и демократи. Уважаеми колеги, случайки дис, дискусията, ми се струва, че съществува прекалено много несигурност по отношение на прилагането на правото в тази област. Вие, господин комисар, току-що казахте, че няма европейска уредба, която да постановява граница от 33 000 евро. Холандските колеги обаче казват, че има такава граница може би защото са се страхували, че ако не въведат такъв, такъв прак, в някой момент ще се яви Европейската комисия и ще ги попита кои са ясните им критерии. Именно тази несигурност, според мен, води до невероятно много трудности в държавите членки и колебания сами да вземат решения с качество, което да съответства на това, което е необходимо за хората, особено в областта на строителството на социални жилища и предоставянето на социални жилища. Ето защо смятам, че е много важно да създадем правна рамка, за да има правна сигурност, да бъде ясно кое е възможно и кое не е. Да бъде ясно това, че услугите от обществения интерес действително са защитени услуги, и в държавите членки те се разпределят на местно ниво, но са универсални услуги. и че това са услуги, които трябва да бъдат предоставени на всички нуждаещи се хора. Затова смятам, че е добре да помислим за такава една правна рамка. Знам, че в Комисията по заетостта вече се разсъждава за създаване на правна рамка за защита на услугите от обществен интерес и да се поиска такава рамка от коми... Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, госпожо Гепхард. Следващият оратор. В моя списък имахте минута и половина, но вие пресрочихте и две минути. Сега госпожа Дюран от името на Зелените. Е, c'est très important, évidemment, mais... Благодаря, господин председател. Тук говорим за правната база. Много важен въпрос, но искам да подчертая също, също че социалните жилища не са просто още една а, марка, още един вид търговия. Това просто, не са просто жилища. Тук говорим за хора с ниски приходи и е необходимо да се осигури добра социална добро социално включване. Е, може да се предоставят тези жилища е, и е, трябва да се работи с тези хора по такъв начин, че те да могат да участват в общество, обществото, да бъдат включени. И за това трябва да говорим тук по по-различен начин за тази тема. Тук говорим за услугите от общ интерес, но на практика мисля, че даваме погрешен сигнал, защото Е, тук не трябва да говорим за държавна помощ и ограничения. Що се отнася до тези 30 000 евро е, като прак, има различни семейства. Има семейства само с един родител, има семейства с един родител, който се грижи за е, баба и дядов си, така че има различни семейства. Благодаря, госпожо Дориан, господин Лирик, за минута и половина. Моля, спазвайте времето. Госпожо председател, господин комисар, Господин комисар, вие казахте, че комисията отдава голямо значение на социалното жилищно строителство и настаняване. Става дума за основно право, което обаче не се прилага във всички държави членки. Това отново показва, че в рамките на нашия Европейски съюз все още има доста недостатъци. Освен това, вие, господин комисар, казвате, че комисията винаги се е застъпвала за социалното настаняване. Но Европейският съд тълкува това право по друг начин, а именно съдът подчертава значението на принципа на неподправената конкуренция, на лоялната конкуренция, недеформираната конкуренция. И освен това, в друго решение подчертава, че Социалните жилища са само за Комисията подчертава, че социалните жилища са само за онези, които са в неравностойно положение. С други думи става дума за изграждането на нещо като гета, в които ще бъдат концентрирани именно хората в неравностойно положение. Струва ми се, че този принцип на всяка цена трябва да бъде променен. Необходими са е, и допълнителни обяснения към тези, които господин Баросо е, днес е дал е, на срещата на Екофин. Естествено, ние знаем, че трябва да се спестяват, трябва да се економисват средства, трябва да се мислят, измислят и други подходи, и други методи. Господине, вие пресрочихте правото, което ви бе е, дадено. Да, ако говорите от името на вашата фракция, на вашата политическа група, тогава ще имате повече време. Но инак много ви моля, не ощетявайте колегите си, е, пресрочвайки времето, което ви е дадено. А сега даваме думата на господин Енгел. Госпожо председател, искам да се присъединя към казаното от Изабел Дегран. Тя е напълно права, казвайки, че социалното жилищно строителство не е комерциален сектор – държавните субсидии, за тях говорим. Тук питам се как в областта на социалното жилищно настаняване можем да бъдем сигурни къде се полагат държавни субсидии, къде не, като разбира се винаги трябва да се мисли за благото на живеещите в тези жилища, защото това са нуждаещи се хора и а, тук не трябва да играе никаква роля конкуренцията. Говоря, разбира се, само на фона на опита, който имам от собствената си страна, но мога да кажа, че социалното жилищно настояние отстраняване трябва да се разглежда от съвсем различен ъгъл. И смятам, че Европа и Брюксел не са компетентни да ни предписват критериите и начина на разпределение на социални жилища, защото има местни различия и има различни етапи на развитие има различни видове семейства, големи, малки семейства, както каза и колегата Нистел Рой, в течение на един човешки живот има колебания и в доходите. Ако човек един ден има право на социално жилище, може да се окаже на другия ден, че е над прага и няма право. Аз не съм съгласен с това и не смятам, че комисията трябва да прави опити да ни налага някакви правила или да ни предлага такива правила, които не са достатъчно а, гъвкави. Благодаря. Следващият оратор, господин Дероса, минута и половин. Благодаря, госпожа председател. Участвам в този доклад като докладчик от е, Комисията по заедостта за социалните услуги от общ интерес. Устният въпрос иска да разберат комисията е, Каква е предложението на комисията за един сериозен проблем, свързан с предоставянето на социални жилища за някои граждани. Надявам, се, е, съжалявам, че комисията не посочи каквито и да било е, такива предложения. Въобще комисията като цяло се отказва да се ангажира с е, предоставяне каквато и да била яснота, не само във връзка с съществуващите услуги, особено социалните услуги, но и във връзка с разрешенията на, на нововъзникващите социални потребности. Необходимо е да има една социална рамка, която да обслужва всички граждани. Здравеопазването, жилищата и образованията и образованието трябва да се предоставят по един универсален начин, а не е, само по прищевките на пазара. Е, това е необходимо да стане защото това са услуги, които е, добавят социална стойност, която не може да се отчете в отчета за приходите и разходите. Затова е необходимо комисията да вземе мерки, да идентифицира какво е необходимо да се прави, защото не трябва да пренебрегаме този въпрос за бъдеще. Колегата Окони има думата. Madame la présidente chers collègues. Госпожо председател, господин комисар, скъпи колежки и колеги. Ще започна с една констатация. Компетенциите на общността са ограничени и не обхващат всички области, така че по отношение на социалното е, настаняване няма такива компетенции. И независимо от това, комисията си позволява да се произнася по тези въпроси, но както и да е. В условията на криза, естествено, това е един голям проблем. Ние би трябвало да правим малко повече човечност е, в нашите технократски дебати и решения. По темата социално жилищно строителство и настаняване, би трябвало да включим и въпросите на социалното включване на определени групи от обществото. Добре, комисията говори за държавни помощи, но аз бих поставила всичко това, което е казано във връзка с държавните помощи и социалното настаняване под въпрос. Защото правните аспекти на тази дефиниция са все още неизяснени. Освен това, става дума за въпрос, който е от компетенциите на национални държави и също времено за един общо валиден въпрос. Къде започват правомощията на общността по отношение на услугите от общ интерес? Да, наистина тук дефиницията е особено важна. Става дума за универсалност и за достъпност на е, услугите от общ интерес. Благодаря на госпожа Окуния. Сега давам думата на господин Симон. Минута и половина. Уважаеми колеги, навсякъде в Европа общините се борят с своите проблеми в областта на жилищното строителство. Опитваме се да решаваме въпроса, приближавайки подобни квартали към нормалния живот в останалата част от града. Ако обаче налагаме критерии, каквито се опитва да налага комисията, които изрично изключват смесването на населението от такива райони с социални дилища, с останалото население, ще имаме много големи трудности и това ще противоречи на инициативата Урбанизиране 2, на Европейския съюз. Ако се ограничим само и единствено с раздаване на жилища на най-бедните и на хората в най-неравностойно положение, за които да се предвиждат субсидии, то тогава ще попречим на това така необходимо смесване на населението от райони в неравностойно положение. Това ще доведе до още по-голяма изолация на тези групи от населението и ще увеличи проблемите на нашите градове. Ето защо една широка дефиниция е много по-подходяща, защото трябва да се прилага принципът на субсидиарност. Благодаря. Господин Зелер. Äh, Благодаря, госпожо председател. Говорим по един глобален въпрос, е, принципа на универсалност и е, общовалидността на услугите от общ е, интерес. Но същевременно конкретните случаи в Нидерландия доведоха до този дебат. Не става дума за единични случаи. Организациите на наемателите е, и наемодателите многократно са се опитвали да насочат вниманието ни към този процес, е, тъй като става дума за опит за ограничаване на социалното настаняване, е, което вече се отдалечава от принципа на, така, на отчитане на потребностите. По тази причина става дума за един особено важен проблем. Още повече, че в момента обществото е изправено пред големи предизвикателства или ще се насърчава жилищното строителство и настаняване, или е, ще се премине към някаква система на индивидуално насърчаване и подпомагане на е, е, хората, нуждаещи се от жилища. Поради различната структура на жилищното строителство и в е, западноевропейските и източноевропейските страни, е необходимо да се извърши сравнение, сравнителен анализ на структурата на жилищното строителство и социалното настаняване в отделните държави членки. Ако погледнем е, нещата е, и начина по който се развиват е, източноевропейските страни, именно във връзка с жилищното строителство и социалното настаняване, не трябва да кажем, че Европейският съюз всъщност предостави допълнителни средства на тези държави, именно е, в областта на е, услугите от общ интерес. Но същевременно става дума за класически случаи на субсидиарност би трябвало да имаме предвид, е, че услугите от общ интерес не са от компетенции на Европейския съюз, независимо от това, че ние предоставяме помощи там, където е необходимо. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, господин комисар. Социалните услуги са от огромно економическо и политическо значение, но сега търпят тежкия удар на финансовата криза и свързаната с нея економия, е, и свързаните с нея економии. Так му в времена на несигурност, на економическа криза, на страх от бъдещо, бъдещето, социалните стабилизатори са по-важни от всякога. В родния ми град Виена има социално-жилищно строителство, чиято основна идея е да предостави на възможно най-широки кръгове от населението достойни жилищни условия. Т.е. не се ограничаваме само с най-бедните и е, хората с, в най-неравностойно положение, както иска да направим комисията. Социалните услуги и социалното жилищно настаняване трябва да бъдат дефинирани от самите държави членки, трябва да бъдат извън конкуренцията. Това, което ни е необходимо в Европейския съюз е правна яснота и правен инструмент, в който да се дефинират социалните услуги. Благодаря, госпожа Ке... господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Първо нека да благодаря на комисаря за това, че разясни някои от въпросите, които бяха повдигнати. Действително, жилището е абсолютно необходимост за всички. Особено в съвременната социална държава. Един покрив над главата е право. И мисля, че всички са съгласни, че трябва да могат хората да си го набавят или е, със собствени средства, или с е, помощта на държавата. Но все пак е добре да поговорим за това до каква степен държавите могат да се месят при предоставянето на жилища, защото в моята страна балона с жилищата бе създаден от е, твърде щедри, щедрите стимули от страна на държавата за строежи на жилища не по някой път е, са презонирани зони, е, които не е следвало да бъдат е, презонирани. И а, след това се оказа, че банките дават щедри заеми на строители, които те после не могат да върнат или пък на собственици на нови жилища, които те не могат да върнат. А, така че а, е сериозен въпрос до каква степен трябва да се меси държавата в областта на недвижимите имоти. Предоставянето на социални жилища възоснова само на доходите е твърде прескриптивно и не е особено смислено поради причините споменати от много от моите колеги. Затова мисля, че е добре по-скоро да се работи с общи насоки за предоставянето на социални жилища, но не е добре да се работи твърде прескриптивно, например, що се отнася до прихода и този тип намеси не трябва да се случва. Благодаря, господин Кери. Е, госпожа Цикал има думата. Благодаря, господин Кери, че си спазихте времето. Sociale țin de serviciile de interes general. Din păcate, astăzi, în rândul tinerilor, rata șomajului... Благодаря. Да, става дума за услуги от общ интерес. 20% е, във всеки случай е безработицата е, сред младите хора в Европейския съюз. И 4% е, от средствата в по линия на социалния фонд се отпускат именно за услуги от общ интерес на държавите членки. Независимо от това, е, финансовото състояние на семействата в е, Европа се влушава и е, особено тревожно е положението на младите хора в Европейския съюз. Господин комисар, не можете ли е, да поемете някакви е, ангажименти за това, че през, е, в следващия период на финансовата рамка ще се увеличат средствата именно за социално настаняване, за социално жилищно е, строителство, поне с 10%, е, така че да достигнат 15% като цяло. Трябва да се мисли най-вече за възрастните, за младите хора, за най-засегнатите групи от населението, най-нуждаещите се. Комисията би трябвало, според мен, да установи минимални условия за отпускане на, жилищни, е, на жилищна помощ, е, за да се осигури е, известна сравнимост в европейски мащаб. Следващият оратор е господин Декампус. Уважаеми господа, социалното жилищно настаняване представлява услуга от общ интерес, за значение за цялото общество. Е, съгласно 26-ти протокол към Лисабонския договор, тези услуги се организират от националните и местни органи. Ето защо не мога да разбера защо толкова силно се ограничава целевата група и се казва, че това трябва да бъдат домакинства с доход под 33 000 евро. Това е една чисто финансова дефиниция на бедността, която не отчита различията на държавите членки. Просто се прилага критерий за платежоспособност. Но тук играят роля и културни, и социални въпроси човек може да живее на място, откъдето много лесно стига до работното си място, може да живее и по-далече. Сега трябва да мислим за излизане от кризата, а има, трябва да имаме предвид, че има все повече миграция, етнически мълцинства и други мълцинства, които ние трябва да интегрираме, трябва да се борим с създаването на гета. Ето защо са необходими равни условия за тези хора. Може би комисията просто посяга на компетенциите на държавите членки. Благодаря. Господин Бачити с една минута. Благодаря, господин председател. Лисабонския договор признава необходимостта от достъпни социални услуги, които да се е, разпределят от местните и регионални власти. Социалните жилища са много важни за хората с ниски приходи и реалността е такава, че кризата остави е, много хора без работа и те имат нужда от социални жилища. Могат ли държавите членки да прилагат различни стандарти, когато вземат решение за критериите за социалните жилища? В крайна сметка в различните страни има различни социални и економически ситуации. За да се приложи правото на достъп до универсални услуги, смятам, че би било добре да се дефинират общи принципи и да се създаде препоръчителен горен прак на европейско равнище, но оттам нататък е добре да се е, прилага правила, които вземат предвид различията. Благодаря, уважаеми колеги. С това при... преминаваме към процедурата за изказване с привличане на вниманието на председателя. Господин Николеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря най-сърдечно на господин комисаря за неговото изказване по темата. Не мисля, че се нуждаем от единна дефиниция на социалното жилищно строителство и настаняване, тъй като има различия в националните държави и субсидиарността именно е много важен момент тук. Нека не забравяме. Важно е да има яснота по един друг аспект, а именно е, нови правила е, е, са нужни за насърчаването, за подпомагането на определени групи от населението, които са маргинализирани. През февруари говорихме именно по тези въпроси и за това смятам, че е хубаво да се увеличат средствата, които отпускаме на европейско равнище. Господин Артан има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, имам желание да участвам в тази дискусия, тъй като представлявам регион, който подобно на други региони, в момента реорганизира социалното жилищно настаняване така, че да не се получават гета и събиране на едни и същи социални групи под един покрив. Наистина е необходима интеграция, но това, което вие казвате, противоречи на политиката за социално смесване на различните групи. Разбира се, че достъпът трябва да се ограничи до определен кръг лица, но държавите членки трябва да имат своя свобода за преценка, за да може да постигне смесването на населението. Ако най-добре е държавите членки сами да дефинират това. Благодаря. Госпожа Гефигере, до една минута. Благодаря, госпожа председател. Ние всички знаем, че правото на жилище е основно право. В този смисъл държавите членки на Европейския съюз са задължени да предоставят социални жилища на нуждаещите се. В момент на дълбока социална криза, в която не само държавите, но и семействата, домакинствата са затънали в дългове. Е, е, много хора не могат да поемат самостоятелно средствата по настаняването си. Затова държавите трябва да ги подпомагат. За да могат да получат жилище, което отговаря на нашите представи за нормално настаняване. Държавите са задължени да гарантират е, социалното е, равенство, е, социалното включване и възможностите на хората да живеят по един достоен начин. В никакъв случай не бива да се нарушава принципа на субсидиарност, но трябва тук в Европейския съюз да се защити това право на хората. Госпожа Забровска. Благодаря, господин председател. Lisabonskej zmluvy. Ale inokedy prichádza nenápadne. Vynález rôznych podporných fondov EÚ, ktoré často deformujú trhové prostredie, si... Въвеждането на всякакви видове европейски фондове, които е, изкривяват пазарните условия, доведе до създаването е, на ситуации, в които е, има задължително уведомление за държавна помощ, от което бяха изключени в последствие социалните жилища. И така социалните жилища са напълно в ръцете на местните и регионални власти. Не трябва да поставяме под въпрос капацитета на тези власти да решават собствените си проблеми, защото те най-добре ги познават и знаят как да намерят решенията. Благодаря, госпожо Заборска. Колегата Олезняк има думата за една минута. Шановни панство, колежанки и колези, пани комисар. Уважаеми дами и господа, госпожо председател, господин комисар, ясно се вижда, че сме се сблъскали с проблем, който в различните страни е различен по тежест. В Польша има редица региони, в които много граждани остават без жилище поради твърде ниските си доходи. За тези е, хора трябва да се погрижат местните органи. Общините трябва да им окажат помощ, защото без допълнителна помощ, без държавна субсидия, подпомагането на жилищните нужди на тези хора би било невъзможно. Трябва да помислим как за в бъдеще в рамките на една обща политика, респективно дефиниция, да се помъчим да създадем допълнителни фондове за регионалните органи, които да вземат решения по отношение на жилищното настая... настаняване. Благодаря. С това приключихме спонтанните изказвания. Господин комисарът има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа депутати, напълно съм съгласен, че това е въпрос, който трябва да се разглежда в един по-широк контекст случая в контекста на финансовата и економическа криза. В последните две години видяхме, че е, политиките в областта на конкурентоспособността са поставени е, пред изпитание, независимо от това е, за кой отрасъл става дума е, за жилищното строителство, за автомобилстроенето е, или пък е, е, е, други отрасли. Видяхме, че се тества и социалната ни политика във всички нейни области. И тук, когато говорим за социалната политика, трябва да има предвид, че има припокриване между областите на социалната политика и на конкуренцията. Кризата показа една, един огромен провал на пазара. Не само в финансови отрасъл, но и в на, отрасъла на недвижимите имоти. Стана очевидно, че само пазарните сили – не са способни да решат а, този въпрос. А, и това се отразява на широки групи от обществеността. За това съм против принципи, които биха ограничили концепцията социални жилища само до най-бедните групи в обществото. Особено когато говорим за голямото разнообразие в Европа и за разликата между страните в Европейския съюз и за принципа на субсидиарност. Именно заради това твърдо настоявам, точно както казах и в уводните си бележки, този тип дефиниции да се приемат на ниво държави членки. Сега се връщам към холандския въпрос, който бе в центъра на дискусията. Отново повтарям, че комисията не налага критериите, които се прилагат в Холандия, на която и да било друга страна. Напълно се зачита принципа на субсидиарността и държавите членки вземат решение за критериите, съгласно които се предоставят социалните жилища. Отново ви припомням, че ограниченията и критериите бяха които обсъждаме, бяха определени от холандското правителство. Освен това, прага за приходите по, пред, позволява включване на 43% от жителите на Холандия. Така че тук има възможност да се предоставят жилища не само на тези, които живеят в най-голяма бедност. И така на, на, бих искал да подчертая, че тук обществото се дестабилизира много по- много по-широко от по-рано и трябва да се има предвид, че субсидиите, които се дават директно на гражданите, не могат да се разглеждат като държавна помощ. Дискусията също така покри някои по-общи въпроси, като услугите от общ интерес. Затова е необходимо да обърна внимание на този въпрос. Тук искам да подчертая, че има и други услуги от общ интерес, а не само жилищата, и особено социалните услуги, които играят превентивна роля, насочена към цялото население – независимо от нивото на приходите. Това бе твърдо заявено в съобщението на комисията от 2007 година, където се подчерта значението на социалната организация на социалните услуги. Комисията призовава за качествени социални услуги и разработва рамка за социалните услуги в рамките на Комисията за социална защита. И няколко заключителни бележки. Тъй като някои от зададените въпроси е, бяха е, свързани с следващата финансова перспектива. Съгласен съм, че в различни контексти жилищата ще бъдат засегнати и това ще се отрази и по отношение на реновирането във връзка с енергийната ефективност, нещо, което попада под категорията зелени работни места и дейността в тази област ще бъде насърчавана, както и ще бъде насърча... без да има обща европейска политика за жилищното настаняване. Ще има подкрепа за структурните фондове, за жилищните въпроси, за особено уязвимите и маргинализирани социални групи в някои държави членки. Това подчертава значението на един диверсифициран подход, обаче, защото страните са много различни различни са техните социални потребности и са различни решенията, които се прилагат в страните с високи доходи и в никакъв случай те не трябва да се следват или и в никакъв случай да се налагат на други държави членки. Благодаря, господин комисар. С това приключихме тази част на нашия дебат. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – изявление на комисията за мерките за сигурност и превенция относно нефтените платформи близо до бреговете.